Да ви уведомя, че по член 231, параграф 4 от нашето правило, няма никакво искане за а, подлагане на гласуване, коригент дума, обявен вчера от 5 часа след обед, така че това бива